The President. Председателят. Добър ден, колеги! Добре дошли на следовеното заседание, което започваме. Протоколът от вчерашното заседание е на разположение, ако нямате коментари по тях. Имате думата, господин Гуара. Благодаря. Бих искал да се възпротивя